е поискала защита на своя парламентарен имунитет във връзка с а, съдебно дело в Англия. Това изискване е предадено на Комисията по правни въпроси. И накрая Ренато Соро напуска групата на социалистите и демократите.